Bene, buonasera a tutti. Siamo pronti per, per, il, per il voto. Добър ден, ще гласувам. Prego, ci sono altri. Докладът, който ще сгласуваме, междувременно идват и други колеги. Добре дошли. Dicevamo che il dossier che verrà al voto per primo. Гласуваме. Текста свързан с европейските системи за контрол по границите, наблюдение по границите. Изменение 174 е било оттеглено и също така има грешка в списъка на гласуване в тип 7. 69 и Извинете, 68. Ще гласуваме първо 68. И ако това изменение не е прието, ще гласуваме 69, а след това 67, но всичко това ще стане своевременно. Докладчикът не иска да вземе думата, тогава преминаваме към гласуване. Така. Госпожа Барселино, моля ви, настанете се. Госпожа Барселино се настани, така че можем да започнем гласуването. 49-то изменение. За. Против. Отхвърля се. Компромис едно. За. Против. Нека да проверим. Non funziona Siamo con il voto. Voto chiuso. Край на гласуването. Приема се. Quindi il compromesso è passato. Приехме компромиса. Компромис номер 2. За. Против въздържали се. Нека да провериме по електронен път. L'emendamento è passato. гласуването. 49 на 47. Приеме се 25 на 22. Осемдесет и седмо изменение за против въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 3 за, против. Става дума за компромис номер 3. Здравейте. Апровато. Приема се. 90-то за против въздържали се не, не се приема осмо изменение за против Приема се с мнозинство. Четвърти компромис за против. Въздържали се. Приема се. 94-то изменение за против. Въздържали се. Не се приема. Десето изменение за против въздържали се, приема се. 95-то за, против, въздържали се, приема се. 96-то за, против, приема се с мнозинство. Пет, пети компромис за против. Въздържали се. Приема се. 101 изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. 103 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 102 за против въздържали се приема се 104 за против въздържали се отхвърля се 105 и 11 на Комисия Бъч за против. Въздържали се. Приеме се. 106 против. Отхвърля се. 11 изменение за против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 6 за против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 на комисията по бюджета за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 13 за, против. Въздържали се, нека да провериме по електронен път. Finita l'operazione di voto. L'emendamento è stato Четърнайсто изменение за против, въздържали се, приема се. 113 за, против. Нека да проверим по електронен път. Operazione di voto chiusa. Край на гласуването. Приема се. Компромис номер 7 за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 за против въздържали се приеме се 124 за против въздържали се приема се 15 то изменение за против въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Stiamo votando il 15. Chiudiamo il voto. è chiuso. Rigettato. Отхвърля се. 125 за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 против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, не се приема. 17 и 18 амблок за, против, въздържали се, приема се. 133 за, против, въздържали се, не се приема 135 за, против, въздържали се, приема се, не, отхвърля се, поправя се председателя, 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за против въздържали се, отхвърля се. Девети компромис за против въздържали се, приема се. 140 изменение за против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 за, против, въздържали се, приема се. Двадесет и първо за против въздържали се, приема се. 145 за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 въздържали се, приема се. Минаваме към компромис 12 за, за против, въздържали се, приема се. 164 изменение за против, въздържали се, приема се, отхвърля се, подправя се председателя 165 против, въздържали се, отхвърля се. 166 за, против, въздържали се, приема се. 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. 168 за, против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, приема се. 13 компромис за, против, въздържали се, приема се. 174 се оттегля. 26 то за против. Въздържали се, приема се. 27 за против. Въздържали се, приема се. 14 компромис за против, въздържали се, приема се. 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, отхвърля се. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. 180 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, отхвърля се. 182 за против. Въздържали се, отхвърля се. 29 и 30 блок за против, въздържали се, приема се. 183 за против, въздържали се, приема се. 184 за против, въздържали се, приема се. 15 ти компромис за против, въздържали се, приема се 190-то за против, въздържали се, отхвърля се. 192 за против, въздържали се, отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, приема се, отхвърля се, поправя се. Председателя, нека да провериме. А, приема се. 193,4 се гласуват там блок за против, въздържали се, отхвърля се. 195 за против, въздържали се, приема се. 196 не. Отпада след като предишното е прието. 16 компромис за, против, въздържали се, приема се. 32 изменение за против въздържали се приема се 17 компромис за против въздържали се приема с 201 за против въздържали се отхвърля се 202 за против въздържали се, отхвърля се, 203 за, против, въздържали се, приема се, компромис номер 18, гласуваме в две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. 304 и 206 за, против, въздържали се, приема се. 207 за, против, въздържали се, отхвърля се. 208 за, против,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 216 за, против, въздържали се, отхвърля се. 217 за, против, въздържали се, приема се. 218 за, против, въздържали се, отхвърля се. 219 за, против, въздържали се, приема се. 220 за против, въздържали се, отхвърля се. 35 за против, въздържали се, приема се. 221 за против, въздър... въздържали се, отхвърля се. 222 за против, въздържали се, отхвърля се. 223 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 компромиса, против, въздържали се, приема се. 227 за, 227 за, против, въздържали се, отхвърля се 228 за, против, въздържали се, отхвърля се 229 за, против, въздържали се, отхвърля се 230 за, против въздържали се, приема се. 231 и 232 заедно за против. Въздържали се, приема се. 20 компромиса против. Въздържали се, приема се. 235 за против. Въздържали се, отхвърля се. Следващото се е оттеглено. Против. Въздържали се. Нека да провериме. Край на гласуването. Отхвърля се. 238 А фавора. 38 за против въздържали се приема се 239 239 на господин Енчо за против, въздържали се. Приема се. 240 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 241 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 242 за, против въздържали се, отхвърля се, 243-то, за, против, въздържали се, отхвърля се, 244-то, за, против, въздържали се, отхвърля се, 245-то, за, против, въздържали се, от... приема се, 246 за, против, въздържали се, приема се. 37. Против, въздържали се, приема се. 247 пада. 248 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 249 за, против, отхвърля се, 250 за, против, въздържали се, приема се, 38 пада, 252 за, против, отхвърля се, 39 за, против, въздържали се, приема се. 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 компромис за, против, въздържали се, приема се 41 за Четиридесет и първо. За. Против. Въздържа. Приема се. 42 изменение за против. Въздържали се, приема се. 258 за. Против. Въздържали се. Приема се. 259 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 260-то отпада. 261 за. Против въздържали се, приема се. 43-то за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 44-то за, против, въздържали се, приема се. 263 за, против, въздържали се опада. 264 с устно изменение на докладчика. Имате текста за против. Въздържали се, приема се. 266 за против въздържали се, приема се. 265 за, против, въздържали се, приема. Компромесо номеро 22. Компромис 22. За, против, въздържали се, одобрява се. Компромис 23 за, против, Въздържали се. Приема се. 24 ти компромис. За. Против. Въздържали се. Одобрява се. 277 и 278 заедно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 279 за. против, въздържали се, одобрява се. 47 отпада. 281 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 на бюджетна комисия за. Против. Въздържали се. Приема се. Преамбюл. Изменение 51. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто на бюджетна комисия. За. Не, всъщност отпада, тъй като 51 беше прието. 50-то също отпада. 52 е съответстващо. За. Против. Отхвърля се. 53-то. За. Против. Въздържали се. Това ще го проверим. Електронно гласуване, моля. По изменение 53-то. Начало на гласуването.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 68 с устно изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега трябва да гласуваме изменение 69 за. Против. За. Моля да вдигнете високо ръка. Против въздържали се, приема се. Шестдесет и седемдесето отпада, значи седемдесето за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 71 и 72 заедно за. Против. Въздържали се, приема се. Четвърто за против, въздържали се, приема се. 73-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто изменение на бюджетната комисия. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо на бюджетна комисия. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо на бюджетна комисия. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девето на бюджетна комисия. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение пето. За. Против. Въздържали се. Приема се. 76 За. Против въздържали се, отхвърля се. 48 изменение за против въздържали се, приема се. Първо изменение на бюджетна комисия за против въздържали се, отхвърля се. Второ изменение на бюджетна комисия за против, въздържали се, приема се. Трето изменение на бюджетна комисия за против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване. Моля да използваме електронната система за гласуване по проекта на законодателна резолюция съответно е изменен. Il voto si appresta ad essere concluso. Включихме гласуването. Почти. Добре. Voto. Край на гласуването. Tanti, 37. 51 гласували, 37 за 5, против и 9 въздържали се. Поздравявам докладчика. la, Госпожа Викстрем, поиска думата. Заповядайте. А след това госпожа Матия, благодаря господин председателю. Много ви благодаря, драги колеги. Искам да ви припомня, че през септември проведохме гласуване по политическото съдържание на регламента Дъблин. А след това работихме много усърдно, за да постигнем съгласие във връзка с комитологията. По-лесно беше да се говори за това, отколкото да постигнем целите си, но в крайна сметка на 14 ноември, късно вечерта, постигнахме съгласие по комитологията и това е съгласие между трите институции. Така че днес гласуваме вече съгласувания текст, включително е, и е, с процедурата по комитология. Ще ви кажа, че преди няколко часа на заседанието на Корепер днес държавите членки също дадоха своето одобрение. След това гласуване от наша страна. Председателят на комисията Либе ще изпрати писмо до съвета в смисъл, че ако съветът приеме текста без изменение в сравнение с днешния му вариант, Европейският парламент ще препоръча приемане без изменение на второ четене. Разбрах обаче, че в съвета има някакво движение – в посока към замразяване на Дъблин и на директивата за условията за прием, докато гласуваме по всички останали четири акта, включени в системата е, за обежище в Европейския съюз. Това, господин председателю и уважаеми колеги, не е било съобщено на парламента по-рано, нито все още е съобщено по официален ред. Аз лично не бих желала да се осланям на слухове и е, не вярвам, че колегите е, в парламента ще бъдат. Е, ще допусна да бъдат манипулирани по този начин. Затова бих отправила най-настоятелен призив към съвета да приеме регламента за Дъблин в максимално кратък срок всяко друго действие би било безчестно нарушение на постигнатото споразумение. Те трябва да гласуват след като получат писмото. Това, което сега сме съгласували е договаряно в продължение на години. Аз съм докладчик близо 3 години. Сега сме стигнали до регламент, който съдържа много по-сериозни гаранции за кандидатите за статут на беженец и ясни норми досежно е, разпределението на задълженията и товара между държавите членки. Важно е този регламент незабавно да влезе в сила и аз наистина ви моля за подкрепата ви. Искам да ви припомня, че срокът 2012 година по никакъв начин не може да бъде спазен, ако не извършим това гласуване сега. Години наред работим по този проблем, по тази тема и тя засяга най-уязвимите и в неблагоприятно положение хора, които се намират на европейска територия. Госпожа Матио, господин председателю ЕНП също иска бързо да се гласува, за това поискахме е, да е, не се включва това в пакета за обежището и да гласуваме максимално бързо. И другите политически групи е, решиха да не следват този подход, да не се придържат към гласуването в по, по Евродак на 17 декември. Естествено, това е легитимен избор, политически избор. Надявам се, че ще а, постигнем а, а, напредък на 17 декември. За това а, днес ще се въздържим при гласуването. Искам да припомня на всички, казва председателят, че това гласуване е с ориентировачен характер. критериите за разпределение на задълженията между държавите членки във връзка с разглеждането на молбите за обежище и закрила, подадени от граждани на трети страни или апатриди. Сега, кой е за? Не всъщност, нека гласуваме електронно. Електронно гласуване, госпожи и господа. Начало на гласуването. Bene, le operazioni di voto Possono considerarsi concluse. Можем ли да приключим гласуването? Обявявам го за приключено. Non ha votato la vicepresidente Kingagal. Prego la segretariato di prenderne note di registrare. Кингагал, заместник-председателят, не е гласувала. Моля да се отбележи. 48 гласували, 18 за, 5 против, 25 въздържали се. С това приключваме гласуването. Сега можем ли да преминем към следващите точки в дневния ред? Много ви благодаря. Право на достъп до адвокат в наказателното производство. Това е следващата точка в дневния ни ред. Bene, io direi che possiamo iniziare. И така, предлагам да започнем. Онези, които не проявяват интерес към темата, могат да се преместят. Следващата точка в дневния ред – е право на достъп до адвокат в наказателното производство. Както казах, следващата точка в дневния ни ред е темата право на достъп до адвокат в наказателното производство и а, правото а, на комуникация а, при задържане. Елена Лана Антонеско е докладчик. Хората, срещу които се провежда разследване или спрямо които се води съдебна фаза на процеса, на наказателния процес. Колеги, моля освободете залата, ако не желаете да присъствате са от особен интерес за Европейския парламент. Току-що са приключени преговорите по директива за правото на устен и писмен превод в наказателния процес. Нашата комисия прояви максимална воля, за да могат да бъдат максимално бързо и на високо равнище прияти тези актове. Сега е, участваме в преговори в така наречената мярка С е, право на достъп до адвокат е, в наказателния процес и право на връзка при арестуването. Преговорите започнаха преди началото на лятото. До сега е имало три тристранни срещи. Следващата е насрочена за 29 ноември. Сега ми се иска да дам думата на докладчика госпожа Антонеско, за да ни запознае с етапа, до който са стигнали преговорите и с постигнатия напредък. Аз începe prin a reaminti colegilor că Благодаря, господин председател. Първо искам да напомня на колегите, че имаше проекто директива за защита правата на обвинявани в наказателни дела в Европейския съюз. Правото и да имат достъп до адвокат, да могат да, могат да се срещнат с членове на своето семейство или трети лица. Това предложение е крачка напред след приятата резолюция през 2009 година относно правата на обвиняемите или заподозрените лица в рамките на Стокхолмската програма, която приехме през 2010 година. Съветът излезе с единна позиция на 8 юни, след като комисията направи предложение. След това беше проведен един много дълъг дебат, но това е нормално, тъй като Става дума за една много чувствителна тема за хармонизиране на законодателството в държавите членки, тъй като различията в държавите членки са много големи. Няма единно виждане за тълкуване на европейската юриспруденция. През юни месец ние гласувахме ориентировачно, гласуването беше положително. От септември насам организирахме на три пъти заседания, тристранни заседания, както и заседания на експерти. След трите тристранни заседания, на които бяха обсъдени седемте члена. Преминахме към обхвата, същността, правото на достъп до консулски служби, дипломатически власти след арестуването и така нататък. Продължаваме дискусиите по евентуални дерогации към правилата, но има и други проблеми, които не можаха да бъдат решени. Преговорите ще продължат по време на ирландското председателство и ще продължиме обсъжданията. Сега има един член за лицата, които не са заподозрени или обвиняеми. Един член свързан с Европейската заповед за арест един член относно нивото на закрила и един член свързан с а, хармонизиране и степента на, хармонизи... на хармонизация в европейско европейските държави членки. Благодаря на а, всички онези, които участваха в а, заседанията. Проведахме многократни срещи с експерти, с а, а, компетентните власти от държавите членки. На Постигнахме напредък и на практика документа е доста по-различен от този, гласуван преди известно време от Европейския парламент. Комисията ни подкрепи в а, тази работа. Бих искал да благодаря на комисията за това и да благодаря на колегите за сътрудничеството и за а, положения труд. Много бяха заседанията, е, многобройни бяха дискусиите и се надявам, че за бъдеще нашето сътрудничество ще продължи да бъде отлично. Тези последните три месеца отбелязахме е, напредък, но ще са необходими още преговори за постигане на компромиси. Смятам, че темата е от огромно значение и уверявам колегите, че ще направя всичко възможно, защото този инструмент свързан с процесуалното право, да може да бъде прият колкото се може по-бързо. Работиме интензивно, усърдно, но се надявам, че наистина ще постигнем един положителен резултат. Благодаря ви за това. Е, Благодаря много. Dopo questa articolata eh, relazione alla, alla Commissione. След това детайлно изказване искам да дам думата на комисията. Represent. Не съм сигурен кой точно ви представлява. Обръщам се към комисията, но имате думата. Uh, thank you very much indeed. Благодаря. Мога да подчертая само, че е изключително важно за комисията да бъде постигнат е, компромис е, по балансираната и амбициозната е, директива за правото на достъп до адвокат и по е, нормите за право на връзка. Е, от юли до сега много голям напредък бе постигнат. Искам лично да благодаря на госпожа Антонеско и нейния екип за големите усилия, които положи във връзка с тази тема. Всъщност бяха много добри работните взаимоотношения с всички участници. Надяваме се, че това темпо ще бъде запазено в така важните преговори по това важно досие. Е, и смятам, че ще продължи да присъства силната воля на всички страни е, да бъде постигнато съгласие по текст, представляващ високо равнище на стандарт е, като евентуално очакваме приемането му при ирландското председателство. Европейският парламент и в бъдеще може да разчита на волята от страна на комисията да продължи по-нататъчното си тясно сътрудничество и с докладчика, и с контрадокладчиците с цел постигане на такова съгласие. Благодаря. Non so se adesso c'è la presenza cipriota. Представено ли е кипърското председателство днес след обед? Явно няма представител, в който случай давам думата на а, членовете на комисията. Господин Кърхоп, благодаря господин председателю. Най-напред искам да поздравя госпожа Антонеско за прекрасната работа, извършена от нея. Говоря не само като евродепутат, но и като и адвокат. Обсъждал съм този акт с председателя на правното дружество в Англия, в Лондон, преди няколко дни. Просто подчертавам колко е важен а, актът. Е, има много е, сериозно движение на хора в е, Европейския съюз и трябва да кажа, че статистиката е важна, когато се обосноваваме защо е необходимо в едно наказателно производство да има адвокат, но трябва да кажем, че от 13 милиона англичани, които всяка година посещават Испания, поне 2000 ще имат нужда от адвокат, защото са били задържани за едно или друго престъпление. Не, че има с какво да се гордеем, изхождайки от тази статистика, но има много големи разлики в правните системи на държавите членки и за това хората трябва да бъдат надлежно представлявани в максимално бърз, бърз кратък срок от компетентен адвокат, който може да им съдейства. Не, че тези 2000 ще бъдат непременно виновни в това, за което ги обвиняват, но те трябва да могат да разчитат на същата помощ, като гражданите на държавата, в която са се озовали. Е, щекотлива област е, е тази, трябва да го подчертая, различни са системите, но именно за това е важно е, да има достъп до адвоката. Трябва да се гарантира и поверителността. Това не е само право на човека, но е особено важно връзката между някой, който е заподозрян и неговия адвокат, да бъде с поверителен характер. Е, ние е, искаме е, да има и право на достъп по телефона, когато адвокатът няма, право, няма възможност да присъства физически. Това е по-добре, отколкото да няма адвокат въобще. Въпросът за разходите беше прехвърлен на друго място. Значи тази директива, за да бъде въведена, ще това ще струва а, около 32 до 34 милиона лири стерлинги. Не мога точно да го преизчисля в евро, но не е чак толкова а, голяма сумата, като се има предвид а, каква подкрепа ще се оказва чрез тази директива. Мисля, че всички ние основателно се тревожим за това, че гражданите могат да останат изолирани е, в ситуация, в която не могат да се погрижат сами за правата си. Правото на процесуално представителство и то от надлежно правомощено лице е фундаментално основно право. И за това искам да кажа, че е похвална работата на докладчика. Също така похвална е и реакцията на комисията и начина по който те съдействаха за работата по досието. Thank you. Chair, uh, I would like to first of all echo uh, what Timothy Kirkhope said on the brilliant work of our rapporteur. I think it's really uh, something we can really rely on. That... Това е нещо, на което можем да разчитаме. Наистина докладчика е поработил много, за да стигнем до тук. Разбира се, прекрасно е сътрудничеството с докладчиците в Сянка. Искам да кажа, че много ми харесва начина по който вървим напред. Но след всичко, което преждеговорившите вече казаха, позволете да спомена, че ще спестим, може би, доста средства, като не създаваме законодателство, което е трудно разбираемо. защото правата, за които става дума, са разбираеми. Трябва да има достъп до адвокат за човек, който е заподозрян или обвинен в някакво нарушение. Това право трябва да бъде осигурено и не е необходимо да има толкова много изключения или дерогации. Нека да не се опитваме да решим всички проблеми, свързани с тълкуването, което ще бъде задачата на съдиите във всеки конкретен а, случай. Това не е задачата на а, правните актове. Не мисля, че трябва да вървим тази посока. Именно за това бих искал да се обърна и към съвета, и към държавите членки с апел а, правните документи, които ще бъдат отразени в тази директива, да преследват една единствена цел. В края на краищата искаме справедлив процес, право, което е залегнало в член 6 на Конвенцията за човешките права. Това е една реалност и в законодателството на Европейския съюз и в законодателството на Европейския съюз. Просто Европейския парламент иска този а, текст да бъде реално приложен и затова апелирам към държавите членки, особено в а, сферата, свързана с поверителността на отношенията между а, адвоката и заподозрения, да не се създават изключения, най-вече за дребни простъпки, които започват да създават известна несигурност. Крайна сметка да се задава въпроса какво се има предвид. И при едно тежко престъпление не бива да се допуска да няма процесуално представителство. Освен това, адвокатът трябва да бъде е, на разположение не само по телефона или просто на хартия, но той да има право да общува с е, заподозрение и да вземе участие в е, процедурата. Той не бива само да седи някъде на задния ред в съда. Той трябва да има възможност да общува с своя клиент и да му обясни как стоят нещата от юридическа гледна точка. Именно за това, както вече казах, не бива да се впускаме в създаване на дерогации и изключения. Това са въпроси, които биха могли да бъдат разгледани съвсем конкретно. Това са съвсем ограничени случаи. Ние като парламент би трябвало да настояваме настояваме пред съвета тези въпроси да бъдат оставени на страна. Ние залагаме минимални стандарти. Разбира се, държавите членки са свободни да отидат и по-далече, но ние искаме тези минимални стандарти да бъдат спазвани. И ние като Европейски съюз настояваме да се спазват правните норми на съюза. Благодаря ви. Благодаря, господин Вас. Имате думата. Много благодаря. Достъпа до процесуално представителство е в основата на този документ, както беше подчертано вече много ясно от преждеговорившите за подозрения или обвинения трябва по този начин да си осигури справедлив процес. И а, това право отговаря на конституционните права, а, които изискват участието на адвокат в процедурата на максимално ранен етап. А, докладът на докладчика се оказва твърде амбициозен и това трябва да бъде приветствано. Мисля, че е много положително обстоятелството, че се занимаваме с тези въпроси. Имам един въпрос. Въпрос свързан с поверителността. И по Друга проблематика, която не знае дали вече беше спомената или не. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчицата за положения труд, за наистина ефективните усилия, които е положила, за да разполагаме с този документ. Бих искала обаче някои допълнения и допълнителна информация, свързана с дерогациите. Аз споделих своите, своята загриженост с нея и по-специално свързано с дерогации за лица, които са заподозрени или обвинени в терористични актове. Колкото до дребните престъпления, леките престъпления, съм абсолютно съгласна с предложеното от нея, но в, а, при тежки престъпления, при доказани терористични актове, мисля, че трябва да а, има възможност за дерогация, за да не се спъва производството и да не се пречи на а, дейностите на полицията. За това е, бих искала да знам докъде, докъде сме стигнали по този въпрос, докъде са стигнали преговорите. А, а може би докладчика би, могъл, би могла да ни каже какъв е графика за напредване на това досието и бих искала да попитам комисията какви са различните аспекти и компоненти за съдебната помощ. Знам, че госпожа Рединг не искаше да разглежда тези два проблема паралелно. Достъп до съдебна помощ, безплатна съдебна помощ и достъп до адвоката, но бих искала да знам докъде сме стигнали по този въпрос. Следващия тура. Благодаря. Господин председател, аз също искам да подчертая, че правото на достъп до адвокат се отнася само до случаите, в които а, едно лице е обвинено или е заподозряно и тук опира до разходите. Не става въпрос за правна помощ. Това е нашето предложение. Комисията продължава с е, това предложение за безплатна правна помощ, но без наличието на такава, нашето е, предложение ще се окаже много ограничено. И комисията по човешки права по граждански права трябва да настоява за възможност за безплатна правна помощ, защото онзи, който не разполага със средства, трябва все пак да има гарантирана, гарантиран достъп до адвокат. И това е много важно. В крайна сметка двете неща върват ръка за ръка. Правото на достъп, но и възможност да помислим как ще му се плати. Тук става въпрос за две неща първо право на достъп до адвокат, но и право за общуване след задържането тези два въпроса като че ли се разглеждат по-отделно. Искам да подчертая усилията на доклад Чика. Ние вървим напред по въпроси, които са по-малко проблемни, а именно от кога започват да се считат тези права за валидни, както и други въпроси обаче, които са по-малко проблематични, примерно изключенията. Например, в моята родина имаме законодателство, което цели борба с тероризма. То съществува вече известно време, но има и е, възможности да се злоупотреби с това е, законодателство за борба с тероризма. Нека много внимателно да разглеждаме изключенията. Иначе възможността адвоката да участва на етапа, когато се набира доказателства е също много-много важно нещо трябва да разгледаме и правото на достъп до адвокат, дори тогава, когато лицето не е избрало точно този адвокат. Също много важен въпрос. Така че това са само някои от по-сложните, по-трудните въпроси. Също така проблемите с по-дребните нарушения или простъпки. Това са все неща, които би трябвало да се включат в дебата. За съжаление, не можем да прибързваме с а, тези въпроси. По-добре е да отнеме повече време изготвянето на тази директива, но в крайна сметка да излезем с един добър документ, вместо да, привърз... да прибързваме. Мисля, че подхода, който поема докладчика е за предпочитане, вместо да разглеждаме нещата едно по едно. Благодаря, господин председател. Искам да спомена две неща. Винаги съм шокирана да видя че в някои сфери ние с удоволствие сме готови да похарчим милиони. От друга страна обаче, когато става дума за основни права, винаги започваме да говорим за разходите, за кризата, а като вземем предвид основополагащата роля на тази проблематика, мога да кажа, че такива изказвания са а, неприемливи. Тук става дума за основни, основополагащи права. Вината трябва да бъде доказана. Така че, като започнем с изключенията, това не е правилният подход и тук не става въпрос само за дребни простъпки, а и за тероризъм. Нека да погледнем в миналото. Всеки обвинен в някакво участие в терористичен акт, в крайна сметка се оказва осъден, дори и да е виновен. Има сериозни случаи в това отношение. В случаи, в които обвиняемият не се оказва виновен, този подход просто не е приемлив. Ние поне не бива да го приемаме. Благодаря. Мисля, че това са всички желащи, които са се записвали за изказване. А сега давам думата отново на госпожа Антонеско за отговор. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за отличното сътрудничество. Благодаря ви за реакциите. Давам си сметка наистина, че това, тази тема е от огромно значение за нашата комисия. И всички становища, изказани от колегите, са, от, са много важни, значителни и също времено всеки има строго определена позиция по въпросите. От тук и трудностите по работата. Що се отнася до поверителността? От наша гледна точка поверителността е основен ключов елемент. Ние винаги сме защитавали е, необходимостта от е, поверителността. В предишното предложение беше казано, че разговорите между адвоката и е, клиента трябва да бъдат поверителни, но все още в преговорите не сме достигнали единомислие по въпроса. Що се отнася до дерогациите? Съвета смята, че трябва да има индивидуален подход, да се разглежда всеки отделен случай, защото съвета смята, че дерогацията трябва да проистича от дадена ситуация. Колкото до правата на достъп до адвокат. Дерогациите ще бъдат много ограничени. Казвам обаче, че това е позицията на съвета, а не нашата позиция. Но при всички случаи обсъжданията по дерогациите трябва да продължат и разбира се, ще ви държа в течение на хода на дискусите. Също времено бих искала да се спра на проблема, свързан с правната помощ. Според нас е необходимо комисията да изложи своето становище и да каже докъде са стигнали обсъжданията по предложението на парламента. Тъй като тази директива не може да се разглежда отделно от предложенията и пакета, свързан с безплатната правна помощ. И в заключение става дума за един много чувствителен въпрос. Продължаваме обсъжданията е, моля колегите да продължат да бъдат активни, както бяха и до сега, за да можем да постигнем наистина оптимален окончателен резултат. Мисля, че няма съмнение, че трябва да се постигне баланс между гаранциите за онези, които са обвинени в някакво престъпление е изключително важно. От друга страна обаче има тежки престъпления, като пране на пари, тероризъм, например, които също трябва да могат да бъдат към които също трябва да бъде намерен подходящия подход. С това мисля, че изчерпваме дневния ред. Нека да ви напомня, че следващото заседание е на 10 декември от 19 часа в Страсбург. Имаме и заседания на 17 и 18 декември, които ще се проведат в Брюксел. Благодаря за участието, благодаря и на преводачите.